Уважаеми колеги, бих искал да обявя заседанието за открито. Искам да се извиня на онези от вас, които бяхте тук точно в 9 часа, че започваме с закъснение. Искам да ви съобщя решенията от заседанието на координаторите. Ще го съчетая с съобщението на председателя. Първо, определене на докладчици и докладчици в сянка. Има две становища. Първо, доклада за политиката за конкуренция, за one, може би за 2012 е ЕНП съгласно ротационната процедура ще изготвят становището. Вече определиха господин Маринеско за докладчик. Второто становище ще бъде изготвено от АЛДЕ относно прилагането на стратегията на Европейския съюз за Балтийския регион. Ние не знаем какво точно ще направи комисията по регионално развитие. Ако те изготвят доклад по въпроса, Алде ще изготвят становище. Ако обаче от Реджи не извършат такова, не изготвят доклад, тогава ще се изготви доклад от Алде. Относно комитологията за скенерите за сигурност, говорихме доста за използването на комитологията и съвместното вземане на решения във въздухоплаването особено по отношение на скенерите за сигурност. След предаването на проекто мерките ще бъде взето решение, но все още не е ясно какво се предлага от страна на комисията за скенерите. Когато имаме такова предложение, ще решим каква процедура да следваме. Относно лицензирането на пилотите, координаторите поискаха а, да се подчертая, че всяка група, която иска да се противопостави на процедурата по този въпрос, да стане това в рамките на проекто резолюцията, която ще се разгледа на августовското заседание на координаторите. Тогава ще поканим и представители на Европейската комисия. Ако някоя от вашите групи има възражения за прилагането на комитологията по отношение на лицензирането на пилотите, могат да предложат резолюция, която да се разгледа от нашите координатори през август. По други въпроси има писмо от мое име за проучванията, които да поискаме от отдела по политиката до август 2011. Също писмо до председателя на парламента. Първо по работната група за защита на данните. Госпожа Лихтенберг се занимава с въпроса. И коридора за развитие в Балтика с участието на местни регионални власти, свързани с развитието на този коридор. Има искане от групата на зелените да се увели... разшири приложното поле на документа, свързан с разширяване правата на пътниците, но никоя група не се произнесе в подкрепа искаме да останем фокусирани върху правата на пътниците само във въздушния транспорт, вместо да се разпростираме в останалите видове транспорт. Относно новите модели автомобили, на следващо се обсъди подробно въпроса от координаторите. Ако някой от вас имат конкретни идеи, трябва да се свържете с координаторите. Има искане от групата на консерваторите и реформаторите относно услугите на регионалните авиопревозвачи, регионалните летища. Координаторите одобриха предложението за доклад по собствена инициатива. Постигнато бе съгласие, че няма разминаване по този въпрос. Ще бъдат изготвени писма до съвета на председателите на комисии относно този, това искане за изготвяне на доклад по собствена инициатива. Относно финансирането на инфраструктурни проекти беше прието предложение от ИСИАР да се покани представител на ЕЦБ на следващото заседание за извинете, на Европейската инвестиционна банка, за да се разисква въпроса за финансирането. Относно преработената версия на първия железопътен пакет, координаторите искат да има засилено участие в преработката. Информацията за текста беше предоставена на докладчиците в сянка, както и на координаторите. Докладчикът е госпожа Серкияни ще бъде поканена на заседанието на координаторите на 30 август, за да докладва за състоянието по това досие, след като е провела няколко заседания с, координ... с докладчиците в Сянка. Мисля, че напоследък беше постигнат много по-голям напредък, отколкото в миналото. Координаторите бих искали да получат актуална информация в края на август от докладчика по този въпрос. И най-накрая зелените поискаха да се запита дали е направено искане от страна на Полша за преместването, прехвърлянето на сумата от 1,5 милиарда евро от железопътния към шосейния транспорт. Така че ние запитахме дали има такова искане и официално беше казано, че не е правено такова искане от полска страна. Не зная дали имате някакви въпроси или коментари по тези въпроси. Ако не, можем да одобрим доклада. Благодаря ви много. Следващата точка от дневния ред трябваше да бъде гласуване по Атенската конвенция, но знаете, че го отложихме за месец октомври. Затова преминаваме към споразумението между Европейския съюз и Кабо Верде относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги и давам думата на заместник председатели на комисията господин Рике. Благодаря, господин председател. Това е класически хоризонтален доклад във въздухоплавателните услуги. Целта е да се приведе в съответствие европейското право с съществуващите споразумения, сключени между държави членки и Кабо Верде. Това е съвсем класическо споразумение. Основните му характеристики са включване на клауза за назначаване за всички превозвачи от Европейския съюз. Те трябва да имат без никаква дискриминация достъп до трасетата. Освен това, е, има клауза за конкуренция. Има и текст, свързан с облагането на авиационното гориво. Това е споразумение, което е съвсем стандартно, не представлява никакъв а, проблем, типично хоризонтално споразумение. Не можем да правим предложения за изменения, защото трябва да дадем само а, своето одобрение. И а, препоръката ми е да гласуваме в подкрепа на а, това споразумение. Председателят благодаря Доминик, господин Алка Драуи. Съвсем накратко, господин председател, съгласен съм с докладчика. Споразумението е стандартно. където всички европейци получават еднакъв достъп до пазара. А именно това е и желанието, така че с удоволствие се присъединявам към докладчика. Благодаря, госпожа Билбао. Благодаря, господин председател. Както каза и докладчикът, споразумението е доста стандартно, хоризонтално, двустранно. Можем да подкрепим доклада на господин Рике и искам да подчертая, че това ще ни даде възможност да гарантираме еднакви права на всички авиолинии, да упростим, упростим ситуацията, която в момента е много осложнена и комплицирана. Така че нашата група може напълно да подкрепи доклада и съдържащите се в него предложения. Благодаря госпожа Фостер. Благодаря на докладчика господин Рики. Само ще кажа, че групата на консерваторите и реформаторите подкрепя общата линия, която комисията ще поеме. от комисията господин Боне. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Рике за неговия доклад е, и за неговия извод, че Европейския парламент е, трябва да одобри това споразумение. То е важно споразумение, защото позволява да се гарантира правната яснота и привежда в съответствие двустранните споразумения. С парламента работим от години. Знаете, има 47 хоризонтални споразумения, има още работа, която предстои да се свърже, но ние работим с твърда решимост. С ваше позволение искам, освен привеждането в съответствие с правните норми, искам да подчертая, че Кабо Верде въпреки че е слабо развита страна, разчита в голяма степен на туризма за своето развитие е, и увеличаването на дела на транспорта, въздухоплавателните услуги в тази страна е, ще допринесе за развитието на страната. Благодаря отново, господин председател. Благодаря и на вашия докладчик. Благодаря. Благодаря ви. Графика, който е предвиден за този доклад, е да се гласува в комисията през септември, а след това на пленарно заседание на 1 октомври. Значи септември в комисията и на 1 октомври в пленарна сесия. Тогава ще гласуваме. Thank you for that. Next item is the future of uh, VAT and... Бъдещето на ДДС, обмен на виждания с Маркус Фербер по неговото становище, но него го няма, така че ще отложим това, докато той дойде. Предлагам да изчакаме едно, една-две минути. Тоест, прекратяваме заседанието до момента, в който докладчикът пристигне. Чакаме го всеки момент. Okay, colleagues, if we can restart... И така, колеги, предлагам да подновим работата си. Маркус пристигна. Бъдещето на ДДС. Имате думата за а, информация по вашето становище. Благодаря, господин председател. Извинявайте, че а, получих графика от секретарията и се осмелих да си направя една среща сутринта, преди да дойда тук, но не бива да се объркват графиците. Така че ще направя въведение в Зелената книга и бъдещето на ДДС и пътищата към е, една по-проста система. Става дума за една зелена книга, а не на някакви закони, това искам ясно да го кажете. Зелена книга, естествено, е, води до редица въпроси, които възникват покрай системата на ДД, системите за ДДС. Те са твърде сложни системи по отношение на собственото финансиране. Е, има доста измами, има опасности от измами и поради това точките, които са в центъра на тези системи е важно. За нашата комисия е важно ДДС-то в транспорта. Ние установяваме, че това, което е важно в Европа, при трансграничния транспорт, според превозните средства, има различни системи за ДДС. В отделните държави членки е, въздухоплаването и морския транспорт са изключени от ДДС. -то. Белгия, Нидерландия имат ДДС в националните железопътни и пътни транспортни. Във Франция имаме при националното на корабоплаване, в Гърция има при за на хора, в жп в Польша и Словения имаме ДДС в пътния транспорт. Виждате колко е, е широка платформата. Има различни изключения. Изключения от извършване на определени услуги за лицата. Това искам да го добавя, за да е пълна картина. Тоест в Зелената книга комисията стига до извода, че сектора на ДДС в транспорта е много фрагментиран и би трябвало да се стигне до по-единно регулиране. Има три модела по принцип. Или всичко се облага с ДДС, или въобще не се облага. Това са двата най-прости методи. Колежке, изслушайте ме. Не, след това давайте вашите коментари. Ако мислите, драга колежка, нещо, запазете го за вас. Това е някой път по-добре да го направите, отколкото да го изказвате. И така, има по принцип три възможности. Още веднъж започвам. Малко по-бавно ще говоря, за да могат и австрийските колеги да разберат. Първо, пълно освобождаване от ДДС. Второ, пълно въвеждане на ДДС. И трето, общи правила, т.е. всички превозни средства и в цяла Европа. В моето становище, което съм го представил на становище, тъй като не бе възможно да бъде изготвено в краткото време превод, мисля, че е честно предложение. Колежките и колегите могат да се занимаят с него. Там обръщам внимание, че в момента функциониращия вътрешен пазар поради фрагментацията на ДДС-то е, имаме комплексна ситуация в транспорта на граждани, пътническия транспорт. Обръщам внимание, че в сектора на транспорта, в областта на редукцията на емисиите до 2050 година е специална задача и отговорност, която има, която трябва да бъде взета предвид, тъй като при фрагментиран и диференциран по превозните средства режим за облаг... данъчно облагане – не, не, не задължително отчита екологията, а може би а, не го и включва в съответното облагане. Обръщам внимание, че имаме редуцирано ДДС, както вече съществува в някои държави членки, по отношение на принципа на облагане, мястото на заминаване, place of departure, или мястото на облагане с данък трябва да бъде дефинирано, за да нямаме комплексни е, уравнителни системи между държавите членки, възоснова на многообразието от възможности за пътуване. Трябва да се направи справедливо разпределение върху държавите членки в е, данъчното облагане. Това са най-простите модели. Обръщам внимание, че комисията в друга връзка предлага този принцип за данъчно облагане, така че във връзка с ДДС трябва подобно регулиране да бъде направено. Това е накратко какво предлагам. Ние сме водещата, всъщност водещата комисия е комисията по економика. На 19 септември ще се състои гласуването, така че нямаме много време но аз направих предложение, възоснова на което ще успееме да се включим в графика. Благодаря, господин председател. Благодаря, Маркъс. Оценявам факта, че работихте бързо и на английски, за да ни спестите малко време с оглед на графика на економиката. Уверявам ви, че до 22 юли ще имаме вариантите на всички езици. Срокът за изменения е 23 август. Знам, че сроковете са кратки и е трудно през вакансионния период, но спомена, както спомена и докладчика, Комисията по економически въпроси работи много бързо и ще се гледат неща, гледа становището през септември. Така че благодаря Марка, за че е на английски, за да проведем дискусията. Господин Алкадрауи. Благодаря. Благодаря и на докладчика за встъпителните думи, което беше кратко и ясно, но достатъчно ясно представя нещата. И описва голямото разнообразие и разминавания между различните режими в отделните държави членки и разликите е, между отделните видове транспорт. Ясно е, че искаме да вървим към единен интегриран пазар на транспорта и искаме да отидем в бъдеще към една система на ДДС, в която се прилагат абсолютно еднакви принципи навсякъде. Е, постави се въпроса и за потенциално опростяване, което също се смята за необходимо – трябва да знаем точно къде се а, начислява ДДС. Трябва, това трябва да е на мястото, откъдето започва транспортната операция, държавата на происхода, на отправната точка. Това е съвсем логичен подход. Важно е и по други причини. Така, например, ще се улесни избягването на измами, което е един от основните проблеми, очертани в Зелената книга. Подкрепям докладчика в това, което казва, че в определени случаи е необходимо да се а, прави регистрация за ДДС и да се прилага нулева ставка на ДДС, когато се предоставя публична услуга, както и във връзка с екологични и социални съображения може да се промени ДДС. Нашата група е на мнение, че текстът на докладчика е, е съвсем уместен. Не очаквам някакви сериозни разногласия между нашата група и самия докладчик. Благодаря, господин председател. Искам да обърна внимание върху следното. Госпожа докладчицата а, има един проблем, който е задържа да се изкаже. Искам да кажа, че това становище е интересно. Авторът каза вече, че в момента има различни ДДС системи в отделните държави и членки. Някои държави членки облагат с ДДС въздушния транспорт, други не го правят това. Това е важно да бъде взето предвид при по-нататъчният ни подход и при хармонизацията на видовете транспорт. Освен това е важно да има една умерена цена, разумна цена за различните транспортни средства. Но как да се изчисли ДДС-то, за да може справедливо да се подходи? мястото на заминаване ли, там ли да се начисли ДДС или място на пристигане, как стои въпроса при трансграничния транспорт, дали да има освобождаване от ДДС, ние считаме това становище за интересно. Могат да бъдат направени хармонизирани предложения, за да се стимулира конкуренцията на вътрешния пазар при транспортните средства на европейско ниво. Но ние трябва внимателно да проучим това становище преди окончателната ни оценка. Госпожа Фостер има думата сега. Благодаря много, господин председател. Благодаря на господин Вебер за неговия доклад. Въпросът е доста сложен. Аз не съм експерт по ДДС, и по данъчното облагане изобщо. Очевидно обаче че има много задълбочена дискусия по този въпрос в Комисията по економическите въпроси. Ние бихме подкрепили да не се налага прекалено тежко бреме чрез ДДС върху бизнеса и да се сведе до минимум бюрокрацията, както за бизнеса, така и за данъчните органи. Всяко изключение трябва да бъде много тясно прилагано, за да не се допусне фрагментация. Има основания да се проведе дискусия по въпроса, но по какъв начин да напреднем има противопоставяне. Ние много добре знаем, че това е решение, което трябва да се вземе от държавите членки, а не от Европейския съюз. Останалите държави членки ще имат свое мнение по въпроса. Но, що се отнася до транспорта, прави сте, че има най-различни правила, регламенти, по различен начин работи пазара. По точка 5 той е а, за нулева ставка за обществения транспорт. Аз искам да разбера какво се включва по термина обществен транспорт. Мисля, че това е въпрос, който трябва да бъде прецизиран. А, има други въпроси относно страната на происход – този принцип е разбираем, но ще бъде трудно приложимо, тъй като ще изисква сериозна промяна на начина по който се начислява ДДС. Трябва да помислим по какъв начин може да се реши въпроса. Тоест, нашия призив е за изясняване на някои от въпросите, поставени от господин Вербер. Това е, което имам да кажа от наша страна. Това е сложен дебат, който се провежда в рамките на ЕКОН. Само искам да помоля докладчика за тези пояснения и отново да му благодаря за добрата работа. Благодаря, господин Крамер. И аз благодаря на докладчика за доклада, но трябва да кажем, че е несправедливо и несоциално, не екологично това, което става в Европейския съюз с ДДС трябва да се каже, че начините на транспорт, които предизвикват най-много емисии, например въздухоплава, въздухоплаването, което от 3 до 4 пъти е по-опасно, е освободено от ДДС, а всички други трябва да плащат. И има разлики. При ЖЗП-то, например, имаме 27 държави членки, 25 имат ЖП, от тях е, голямата част въобще не плаща ДДС. Две, при две държави има малък ДДС, Герм... Гърция след кризата 13%, а Германия 19%. Тоест, когато от Брюксел до Берлин пътувам, три пъти по-бавно пътувам, три пъти по-скъпо е, 90% касира държавата. Много казват, трябва да е по-ефтин въздушният транспорт и третото, което е важно, е емисията, емисиите. Тези, които които а, правят повече емисии и ги облегчаваме в данъчното облагане, това е грешен път на действие. Някои се радват два-три пъти да пътуват със самолет през годината, но те плащат 10-20 пъти повече за пилотите, за менеджерите. Защо малкият човек, който се бори с а, финансите си и дамите, разбира се, Ева, имам предвид тук, когато говоря за малкият човек, защо мене да ме подкрепят тези малки хора, да ме подпомагат, като съм, който съм човек, който много пътува със самолет. Тоест трябва да бъдат регулирани тези неща на европейско равнище. Още нещо. Въобще не, са, не мога да помисля, че когато една авиокомпания купува самолет, тя не плащала никакво ДДС. Ако железопътният транспорт си купи бърз влак, плаща. ДДС. Това е абсурд. Или никой няма да плаща ДДС при покупка на превозното средство, или всички ще плащат. И, и параграф 2 е описана несправедливостта. Трябва да имаме кораж да изискваме или всички ще платят, или никой. И по един и същ начин. Къде ще се начисли ДДС-те? Има различни примери Плаща се там, където купувам билета. В а, въздухоплаването също е така на национално ниво, но в, на международно ниво се плаща там, където се купува билета. Как авиокомпаниите помежду си ще а, разпределят тези средства си е тяхна работа. Но 50 компании, примерно, в, а, в Германия участват и могат помежду си да а, извършат а, разпределението. Или повтарям, всички ще плащат ДДС или никой. И то ако плащат всички едно и също, една и съща ставка ДДС. Аз се радвам за едно справедливо решение. Либерацки. Господин Либерацки има думата. Благодаря, господин председател. Аз съм изключително удовлетворен от е, доклада, който беше представен от е, докладчика. Искам да му благодаря за изказването. Искам да се спре на три въпроса. Най-напред. Въпроса за ДДС. Често е, води до прекалено облагане. Например, в Полша искахме да въведем ДДС върху пристанищните услуги с задна дата. Има някои инициативи, които не са добри. Трябва да се създаде единен пазар, що се отнася до транспорта. Господин Вебер също говори за ставката на ДДС за нулева ставка, но дали има предвид да се налага винаги нулева ставка а, или да се освободи изобщо от ДДС, а, тъй като това са различни неща. Що се отнася до обществения транспорт, а, тук е необходима малко повече прецизност. дали чрез ДДС можем да въведем равновесие между различните видове транспорт. Възможно ли изобщо това? Вие поставихте и някои екологични аргументи. Това е важен аргумент, но има и други. Има аргументи, които са от економическо естество. Трябва да се даде шанс на останалите видове транспорт, е, на железопътния транспорт или за вътрешния воден транспорт. Затова трябва да работим допълнително с докладчика по тези въпроси и се радвам, че въпросите са засегнати в доклада. Господин Рике. Съвсем накратко, господин председател, искам да благодаря на Марко за доклада му, който се занимава с изключително интересна тема. Искам да кажа три неща. Първо, както повечето от колегите, Искаме да има европейска хармонизация на ДДС. за да имаме едно хармонично регулиране за различните страни, за различните видове транспорт, както каза господин Либерацки, а преди него и господин Крамер. ДДС да се използва като средство за компенсиране на различните видове транспорт, които имат различни потребности. На второ място за обществения транспорт. Аз не считам, че е, трябва да имаме предвид, че обикновено обществения транспорт е в дефицит, той се субсидира за това не, не би трябвало да се начислява данък при тези обстоятелства. Трябва да се намери нужния баланс. И на трето място искам да направя предложение, свързано с начисляването на ДДС. Нали? Говорим за хармонизация, за регулиране, за хармонизация. Знаете, че в бюджетните разисквания, които са в ход, за многогодишната финансова рамка. Има въпрос, който се отнася до собствените приходоисточници. И това може да засегне собствените ресурси, каквито са ДДС. Затова не знае дали трябва да има начисляване върху някои видове транспорт. Тук беше казано, че няма ДДС за въздушната структура, инфраструктура, за въздухоплаването, но бихме могли да помислим да се налага ДДС върху транспортната инфраструктура това трябва да стане а, чрез а, общия а, бюджет. А, да се начислява ДДС за всеки вид а, транспорт. Е, и, да, такава възможност би могла да се обмисли. Председателят, благодаря господин Рапони от името на комисията. Си, месье президент. Благодаря, господин председател. Комисията представи своята зелена книга, за да предизвика дебат. Мисля, че ДДС върху транспорта е важна тема. Ето защо комисията изготви специален фиш. Това, което каза докладчика, анализа е справедлив. Сегашната ситуация е доста разнородна особено, що се отнася до начина по който се отнася ДДС за различните видове транспорт. Това изкривява конкуренцията. Има също осложняване на използването на ДДС, засяга се вътрешния пазар. Ето защо комисията иска да разбере какъв е отговорът, ясният отговор от страна на операторите и на държавите членки относно пътя, който да следваме. Ясно е на този етап, е, че ситуацията не може да продължи, защото има е, липса на кохерентност, на последователност е, по економически, екологически и други съображения. Ние искаме да получим ясно становище за това по какъв начин да се третира транспорта в бъдеще. Комисията има намерението на базата на публичното обсъждане през 2013 и 2014 да предложи текст за директива. Това бих искал да ви кажа на този етап. Благодаря, господин Вебер. Има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колежки и колеги, които участват в дискусията. Всички казаха, че не е лесен проблема, с който се захванахме. Темата ДДС е сложна тема. Господин Крамър, за да кажа веднага, факта, е, че едно предприятие не плаща ДДС, не води до автоматично предимство. И слушайте ме. Искам да ви кажа защо. Но вие знаете и предварително го казвате – Същата дискусия, председателя си спомня, беше при облагането с данък на почтенските услуги. Възможно ли е предданъчно е, изпълнение или този, който е длъжен да начисли ДДС, няма възможност другото да го направи. Това са сложни неща. Това не решава проблема за потребителя, който всъщност ползва продукта. Но за предприятието а, не е толкова важно, тъй като има тази комуникационна връзка. А, може би е добре всичко да бъде начислявано с ДДС. Колегата либератски спомена, че има разлика между ставка 0 на ДДС-то и липсата на задължение за начисляване на ДДС. Това, което предлагам, всичко да бъде задължително облагане с ДДС, но може да има ставка на ДДС и нула. Това е от логиката следствие. За публичния транспорт предлагам колегата Фостер. Готов съм да дискутирам. Не знам дали има смисъл в зелената книга за ДДС да се говори за дефиницията на публичен транспорт, но все пак директивата, която имаме в транспорта на близки разстояния, транспортиране с автобус, имаме редица правила и могат да се регулират нещата. Може да се лесно каже какво е публичен транспорт. Въпреки, че знаем, че разграничаването не е толкова лесно. Въпросът при ДДС е генерален къде трябва да се начисли ДДС. Къде е задължението за начисляване на ДДС? Европейската комисия още през 90-те години с комисара Монти тогава обърна внимание, че трябва да се върнем към страната на происход. Тоест, на изходната точка на пътуването. На местото, където се продават билетите – там трябва да бъде начислен ДДС. Цялата система на измами, за която бе споменато, резултира от това, че не прилагаме принципа на страната на происход, а страната на пристигане. И това води до проблеми в транспорта и също до по-сложни регулации. Моето предложение е да приложим принципа на страна на происход за начисляване на ДДС в транспорта като ще може да бъде значително намалена а, възможността за измами в транспорта. И още нещо, което споменах. Ако разгледате предложението за финансовите а, облагания на транспорта, идеята там е не да се значи, става ДДС в борсите, а в местата, където се извършва финансова транзакция. Там, където има задължение за облагане на финансовата транзакция. Страната на происхода пак е важна за справедливото разпределение. Комисията в тази насока мисли и ние това трябва да го имаме предвид. Колегата Екадрави спомена, Колегата Билбао говори за това. Мисля, че това са важни неща. Моето предложение е, тъй като считам за правилна линията по отношение на ДДС, е да се приложи принципа на държавата на происход и ще се радвам, ако комисията а, се присъедини. Това упростява значително нещата. А, увеличава се стабилността спрямо измами и още нещо искам да кажа. Един широк въпрос е да се свърже е, данъчните събирания с е, целта. Е, ние говорим за ДДС, не говориме за такси за ползване. В пленарна зала стигнахме до единно мнение, че това е друга сфера, например евровинетките. Колегата е и знае за какво говоря в момента. Но при ДДС-то имаме един общ данък за всички стоки и услуги. Ако ведеме връзка с целта, с намеренията, не се чувствам комфортно. Ако пос постъпат такива е, е, заявления за изменения от ваша страна, ще се разговаряме по този въпрос. Аз не смятам, че политическата отговорност, както при нас, така е и при държавите членки, ще се съгласи с това, но е принципен въпрос. Благодаря най-сърдечно, радвам се на много предложения за изменения след лятната почивка, господин председател, ще се върнем към тази тема и ще мога своевременно да дам моето становище. Благодаря. Много благодаря, господин Фербер. Още веднъж ще кажа, че писменият превод на всички езици на проектостановището ще ви бъде изпратен по имейл на, до 22 юли. Крайният срок за изменение е 23 август 12 часа вечерта и ще гласуваме в Транспортната комисия на 8 септември. Само за ваша информация, Комисията по економически въпроси ще гласува на 19 септември. Благодаря ви. Следващата точка от дневния ред е обмен на мнения с Европейската конференция за гражданска авиация ЕКАК господин Патрик Гандел от тази конференция и генерален директор на гражданската авиация на Франция. Господин Франк ще ни представи виждането на ЕКАК по сигурността ще чуе, при въздухоплаването, ще чуем министъра на гражданската авиация на транспорт, госпожа Ферейра, генерален секретар на ИКАК, която отговаря за програми за гарантиране на сигурността. Преди историята на тази среща, както колеги може би си спомняте, е решението на нашата комисия да покани ЕКАК, за да представи своите дейности конкретно в областта на сигурността и технологиите във въздухоплаването и най-вече оценката на скенерите за течности и скенерите а, за безопасност. Работихме бързо по организирането на тази среща. Решихме в края на април а, да организираме. Тогава се говор... започна да се говори за скенери за транзитно преминаващите пътници. През 2013 година ще отпадне забраната за пренасене на течности от пътниците и тогава ще възникне отново проблема с сигурността и течностите. Затова решихме, че ще е полезно е, конференцията е как да дойде при нас да ни обясни как точно работи по въпроса. Искам да кажа, че има едно много силно безпокойство сред е, евродепутатите. Получаваме различни послания от различни хора по различно време по тези въпроси за сигурността. Единственото, което е ясно за момента е, че никой никога не ни е казал а, как ще се обединят тези различни мнения. Конкретно производителите на скенери ни казват, че скенерите са готови, е, има някои държави, най-вече Франция, които казват, че машините не са готови, скенерите не са. И други по-късно казаха това, други пък казаха, че, не са готови, че са готови машините. Сега, има държави, които са подготвени да започнат да ползват тези скенери, други казват, че не са. И сега, бихме искали да чуем от ЕКАК, коя е истината? Именно това е причината да организираме обмена на мнения с Европейската конфера... конфедера... конференция. Искам да ви приветствам с добре дошли при нас тази сутрин. Мисля, че всички получихте копия от презентацията на конференцията ЕКАК. Ще я следите и на екрана и така моля представителите на ЕКАК да се разберат кой да говори пръв. Le, ще започна. Аз съм заместник председател на на ЕКАК Франция. Най-напред искам да ви благодаря, господин председател, за това, че давате възможност на Европейската конференция за гражданска авиация да представи своята позиция и да работи съвместно с Европейския парламент. Искам да е, извиня нашия президент господин Раду, който искаше да присъства на тази среща, но в момента е в Сингапур и няма как да бъде тук. Ние отделяме особена важност на тази среща. Франк Дюранкс е, е от Белгия, който ме придружи на тази среща. Е, той ще направи основната презентация. Искаме да ви представим работата на нашата конференция в сферата на технологиите, в частност, и се надявам, че това ще постави началото на един конструктивен дебат, защото в миналото имаше доста недоразумения по въпроса. Нашата презентация ще започне с въвеждане в дейността на Европейската конференция на гражданска авиация, какво прави сферата на сигурността, особено по отношение на течностите и телесните скенери. И накрая ще се опитаме да излезем с някои заключения. Европейската конференция за гражданска авиация, създадена през 1955 година. Това е една от регионалните и най-важни организации в света. Тя беше създадена под егидата на съвета на Европа. Конференцията се финансира от държавите членки те искат да постигнат хармонизация на различните мерки и нормативи в въздухоплаването сред държавите членки, които са 44. Целта е да се гарантира сигурността на въздухоплаването, безопасността, улесняване на пътниците и също времено да се предпази околната среда. Що се отнася до безопасността на авиацията, ориентациите на нашата конференция в сферата на безопасността са определени в референтен документ, наречен ДОК 30. Той съществува от доста време. Това е първият документ и мога да ви кажа, че първоначалното регламентирана страна на Европейския съюз се базираше именно на този документ номер 30. Този документ определя подробно доста теми и е в съответствие с европейското законодателство. Всички държави членки разполагат с него, включително с анексите, които дават ясни указания за прилагането на политика в сферата на безопасността. Има също и, а, и практически наръчник за държавите членки, благодарение на различни оперативни програми, а, одитите, които се извършват за безопасността от страна на конференцията, оказва се подкрепа в обучението, както и в изготвянето на вътрешни работни документи за отделните държави. Имаме обща оценка на техническото оборудване за гарантиране на безопасността. Затова Европейската конференция за гражданска авиация играе особено важна роля за 44-те и 4-те държави членки. Ние сме организирани в мрежа. Има мрежа на генералните директори на гражданското въздухоплаване. Ние работим в съответните си страни. Отговаряме пред нашите държави, що се отнася до безопасността и сигурността на въздухоплаването. Освен това, отговаряме и за регламентирането. Имаме работни на група в рамките на Европейската конференция за гражданска авиация, която изготвя техническите стандарти. Начинът ни на работа се базира на консултациите, на с летищата, с операторите, с производителите на оборудване и на всички заинтересовани страни. Ние се сътрудничим с Европейската комисия, която почти винаги присъства на нашите заседания. Провеждаме и неформални заседания с ИКАО и други организации, като Арабската организация за гражданско въздухоплаване. Имаме двустранни отношения с неевропейски държави, като Сингапур, където е сега нашия президент, или с Обединените арабски емирства. Тоест, ние имаме доста глобален подход спрямо сигурността в различни части на света. Сега искам да дам думата на моя приятел Франк Дюранкс, за да ви представи техническата част на нашата презентация. Благодаря, Патрик. А, продължавам с работната програма на ЕКАК. Тя се изготвя, приема и изпълнява в тригодишен цикъл – за сигурността аз съм подчертал някои основни елементи от сегашната работна програма, които са следните. Първо, е, една голяма част от програмата подкрепя изпълнението на изискваните мерки за сигурност в нашите държави членки, включително микро оперативна дейност и обучение. Второ, е, изпълнение на европейските изисквания в тази насока е как активно изпълнява програма за одит в държавите членки на, конвенци... на конференцията САЩ и Обединените арабски емирства. Работим активно също по програми за подпомагане, както на а, многостранна основа, така и за отделни държави, което е допълнение на работата на основния регулатор Европейската конвенция. Подпомагаме им, е, помагаме им, за да могат да изпълнят всички изисквания. По-нататък възприете един а, е, подход, който включва а, е, риска и заплахите. Концентрираме се върху новите заплахи и контрамерките, например киберзаплахи, непредсказуемостта. По-нататък нашият подход се основава върху и отчита мерки, базирани на риска, като е- се прави оценка на уязвимостта, заедно с националните власти и работещите органи по места, с оглед на сигурността. По-нататък, програмата ни относно оборудването за сигурност включва разглеждане на технически спецификации и общи методологии за изпитания, след което има и общ процес на оценка на оборудването за сигурността, което съкратено наричаме CEP, СЕП. Повече ще чуете по-късно в презентацията. Сътрудничеството с други региони, то също е под ударение в нашата програма. Ние подкрепяме регионални инициативи, като например регионални семинари по теми, които представляват интерес. По същия начин подкрепяме инициативи за изграждане на капацитет, които се организират в партньорство с държави членки. Така се дава възможност за споделяне на информация и най-добри практики по теми, като например контрол на качеството. Сътрудничеството с другите държави следователно е от съществено значение. Относно техническите спецификации, техни... имаме технически екип на ЕКАК, това, той е, е, е международно признат, състои се от международни експерти и технически експерти в авиационната сигурност. Ние разчитаме на приноса на този екип за спазването на европейските регламенти. Целевата, тази, този екип а, разработва списъци на заплахите, технически спецификации за оборудването и общи методи за изпитания, които се използват от различните изпитателни центрове. По този начин се проверява дали дадено оборудване отговаря на европейските стандарти или не. И така, списъците на заплахи описват видовете и количествата експлозиви, които очакваме, оборудване за откриването им, което не е лесна задача, я, защото се иска задачата на 40, е, е, съгласието извинете, на 44 държави членки на конвенцията за одобряването на този списък. И ударението се слага върху една или друга област, е, възоснова на съображенията на всяка от държавите страни по конвенцията. До момента обаче сме успели да постигнем консенсус. Ние определено смятаме, че консултацията с различни сектори на отрасъла е от голямо значение и сме създали различни механизми за консултации за постигане на тази цел. Например, информационни срещи се организират с производители на оборудване за общия процес на оценка или пък с производители, всички производители биват канени да правят презентации пред нашата, нашия технически екип на свои продукти. Е, сътрудничим си също на партньорски начала с Европейската комисия и с съответните органи, като например тези в Израел и Австралия, за да се прави оценка на експертните знания и умения по технически въпроси и да се засили международната хармонизация на техническите стандарти. Относно процеса за обща оценка на оборудването за сигурност, Накратко, този процес се базира на съгласие между 43 от държавите членки на Конвенцията за споделяне на информация и за участие в схема за изпитание на оборудването. Разботен е стандартен наръчник, практически методи за управлението на този процес. Ролята на всяка организация, която участва и общите тестови методи за намиране на експлозиви и течни експлозиви, скенери за сигурността, Тестовите програми се провеждат ежегодно в участващите в тях тестови центрове, които се определят от националните власти, като последното оборудване, чието тестове, чието тестове ще започнат с скенерите за течности. работим с държавите членки, за да сме сигурни, че те имат пълната информация, която им е необходима за сертифициране. Един от нашите принципи е прозрачността. Поради това оборудване, което отговаря на стандартите на ЕКАК, се публикува на вебсайта на ЕКАК. Тези стандарти за изпълнението на дейността от оборудването се, също са изредени в нашия вебсайт. Общия процес на оценка е уникален за Европа. Това е инструмент изграден върху консенсус за предоставяне на информация на нашите държави, членки на конвенцията, за да може да се улесни техния процес на сертифициране. Определено държавите членки трябва да заявят своето желание за одобряване на тестеното оборудване имаме този инструмент, който ни помага да избягваме дублиране на усилията. След като списъкът с заплахите бъде договорен, се разработват технически спецификации, е, договаря се тестовата методология, провеждат се тестовете и се изготвят доклади. Процесът е прост, е, но е нужна координация на усилията, за да има той успех. Този процес дава възможност на регулаторите и на отрасъла да разберат какви са ограниченията на действащата в момента технология, които в момента трябва да намалим, а пък за това е необходимо време и инвестиции, както от отраслите, така и от самите държави членки, които подкрепят по-нататъчната научно-изследователска дейност. За скрининга на течности, аерозоли и гелове. Тази част от нашата презентация се отнася до изпълнението на а, изискванията за скрининг на течности, аерозоли и гелове, съкратено лака. Имаме регулаторна рамка за тях и е как допринася за изпълнението. Какъв е контекста? Всички си спомните, че беше установена една заплаха през 2006 година в Обединеното кралство, когато имаше терористични планове за а, разрушаване на няколко самолета по време на техния полет от няколко а, съучастници чрез аерозоли. Те бяха осъдени през 2010 година. Съществуващите мерки за сигурност и оборудването, което е разположено, не са успе... тогава не можеха да откриват течни експлозиви и никой не можеше да ги различи от съвсем безобидните течности непосредственият регулаторен а, отговор при липсата на а, техническо решение ограничи носенето на течности, аерозоли и гелове от пътниците. Паралелно с това започна работа да се намери начин да се реагира така че да може течности да се носят на борда, но след като са преминали скрининг. Изискванията за скрининга бяха изготвени от технически екип на ЕКАК и намериха своето място в регламентите на Европейския съюз. Техническият екип разработи и метод за тестване на течни експлозиви чрез една система. Пилотното тестване беше през 2009 година. През декември 2009 генералните директори на ЕКАК се съгласиха да се създаде една обща тестова програма за тестване на течни експлозиви, осигури се нужното оборудване и се започнаха самите тестове. Това всъщност беше втората програма след унази, която вече съществуваше за системите за откриване на течни експлозиви. Относно изпълнението на работата на, от оборудването, за тестовете имаме 4 типа скенери. Тип А за контейнери с течности, но контейнера трябва да е отворен. Тип Б. Контейнери за течности се а, е, е, минават скрининг, а, е, обаче са, остават затворени. Тип С. Може да се сканират няколко контейнера едновременно, отделно от а, носения в, в, на борда багаж. И а, тип Д проверява абсолютно всичко. Тази тестова програма следва една единна тестова методология, като се прилага във всички три участващи тестови центъра. Един в е, Швейцария, федерал... Центъра за е, технологии за федералната полиция в Германия и ТНО институт в Ирландия. Докладите от тестовете на тези скенери, които отговарят на изискването, се съобщават на държавите членки на ЕКАК – като в резюме информацията е представена на уебсайта на ЕКАК. Относно изпълнението на задачите от оборудването, тестове от типовете А, Б и С с съответните скенери се извършват от май 2010 година. Имаше две тестови компании, е, кампании за типове А, Б и С през август и септември 2010 година и януари и февруари 2011. Повече от 25 различни системи бяха тествани. Третата тестова компания протича в момента и предстои да завърши до края на тази година. А, тестовете на скрине, скенери от тип D, които включват сканиране и на багажа, който се носи на кабина, в кабината на самолета, ще започнат края на 2011 година. А, Б и С, там различен брой а, скенери отговарят на европейските изисквания. Различните типове скенери ще трябва да продължат да се доразвиват и да се вижда, следи как могат да бъдат най-добре конфигурирани. Съществуващите скенери за течни експлозиви Съоборудване, което трябва да се доразвива, за да се засили тяхна, техния капацитет за откриване на такива експлозиви. Относно самото изпълнение на законодателството, скрининга на течности, той трябва да отчита оперативните ограничения по летищата, очакванията на пътниците, изискванията на регулаторните органи и международните аспекти ограниченията при самите оператори. Летищата трябва да включат този скрининг за течни експлозиви на местата за проверка. Трябва да помислят за избора на скенер, който ще е, използват и да си набавят и да финансират купуването на това оборудване. Те трябва да разработват стандарти и оперативни процедури, които да включват действие в случай на алармен сигнал и нужната поддръжка на скенерите. Пътниците също трябва да разполагат с пълна информация, за да могат съответно да са подготвени за самия скрининг. Липсата на единство в процедурите и неяснотата и несигурността при прилагането им в различните летища и дестинации – ще бъдат с много лош ефект върху пътниците, ще затруднят тяхното пътуване, няма да могат пътниците да се подготвят добре за скрининга и реално няма да доведат до желаното ниво на защита чрез тези скенери. Повече по оперативните въпроси за операторите на летищета, примерно дизайн на местата за проверка и така нататък, се изисква да има минимум едно, един пункт за проверка на летище и по един на всеки от изходите за качване към самолетите. В своето решение за избор на оборудване, операторът на летище ще трябва да разгледа оперативните характеристики на оборудването, а по-конкретно дали то е от тип А, Б, С и Д – а, Б и С изискват отделен скрининг на контейнерите с течности от различно тип ДВ. В случай на фалшиви аларми е нужна, алармен сигнал е нужна процедура за решаване на конкретната ситуация относно оборудване от тип Д, а именно оборудване е, което всички очакват с нетърпение, операторът естествено ще очаква машината да може да сканира бага... ръчния багаж, включително за експлозиви и за други забранени артикули. Относно промишлените аспекти, производителят ще фокусира усилията си върху подобряване на степента на откриване и намаляване на фалшивите алармени сигнали. Ситуация е малко по-различна за системи от тип А и Б, които обикновенно са само за откриване на течни експлозиви и сканират само течности. Типовете С и Д като системи ще трябва да имат допълнителни е, способности за откриване на експлозиви, включително на твърди такива. Трябва да има достатъчни е, оперативни характеристики тези машини, е, да, е, така че да откриват е, това, което се търси, именно експлозивите, било течни, било твърди, и да се намали броя на фалшиви алармени сигнали производителя трябва също да може да отговори на търсенето като обем, което ще възникне след 2013 година при влизането в действие на тези системи течните контейнери трябва да се сканират спрямо а, достатъчно високо ниво на стандартите. Националните органи трябва да обор... одобрят оборудването преди неговото разполагане на място и да проверят процедурите, за да е сигурно, че те отговарят на тези, които се изискват от Европейския съюз, ако националният орган сметне, че процедурите за скрининг не предоставят достатъчно смекчаване на заплахата, този орган може да наложи по-строги мерки, след като направи оценка на заплахата на национално равнище, за да защити своите граждани. Сега какви са краткосрочните предизвикателства? Ние целим успешно да изпълним срока 2013 година, април месец, определен законодателството на ЕС, когато всички европейски летища трябва да могат да извършват такъв скрининг. За да е, успеем, трябва да преодолеем доста предизвикателства и намерените решения трябва да се наблюдават. Списъкът на скенерите, които отговарят на изискванията с течни експлозиви, трябва да се изложат в доклад. Усилията трябва да се съобразят и с тип D системите. Мониторинга от националните органи трябва да включва национални планове, адаптирани към оперативната дейност по летищата. Трябва да има междуевропейска координация, да се следи готовността и да е сигурно, че режима на скрининг е ефективен на европейско равнище. Ако се открият някакви проблеми на международно равнище, те трябва да бъдат разрешавани чрез координация и то преди с крайния срок април 2013. Международната координация на глобално равнище е необходима, за да се гарантира, че мерките за сигурност са хармонизирани и са съвместими и за да се избегнат различни мерки за сигурност, които да се прилагат според отделните дестинации. Следващата ни тема е скенери за сигурност, реализацията и ползването на такива скенери. Там регулаторният етап все още не е приключил, няма нужните актове. Е как участва в изграждането, в изготвянето на проекто стандартите за тези скенери и ето сега след малко ще видите на екрана какви точно са изискванията, как са очертани най-новите постижения в техническата област, както и в правната област, законодателната и как ще се гарантират добрите резултати, т.е. краткосрочните предизвикателства, как ще се преодолеят. Първо, целта на скрининга на пътниците е да се е, провери и да, се, да е сигурно, че те не носят забранени артикули. Сегашните методи имат доста ограничения, включително а, ръчното претърсване, което е не до там желателно, както и а, детекторите за метални предмети. Скенерите за сигурност, които използват пасивна или активна технология, имат способността да откриват аномалии, вещества, различни от тези на дрехите на пътника, както и неметални артикули. През 2008 година технически екип на ЕКАК разплоти стандарти за скенерите за сигурност, на които те трябва да отговарят. Там се описва откриването на различни категории артикули, които представляват заплаха. Подходът беше изходен с този, който описахме преди малко за течностите. И така, след като приехме списъка с заплахите, беше разработен тестов метод, и прият от генералните директори през декември 2008 година. По-нататък държави членки, които изпълняват пробно разполагане на тези скенери са в Холандия и Обединеното кралство и те дават информация за техническия и оперативен напредък, който се постига и има обмен на информация с администрацията на САЩ по транспортната сигурност, което води до изчистване на подхода за сертифициране в трансатлантическия въздушен коридор. През 2010 година ЕКАК имаше готовност да започне своите тестови програми за скенерите и от тогава изчаква стандартите е, да бъдат приети е как напълно си сътрудничи с Европейската комисия и с съвместния Център за научни изследвания, който работи по темата. Краткосрочните предизвикателства, които трябва да се преодолеят с цел успешна реализация на скенерите за сигурност, когато те бъдат разрешени. Тук се включва да има а, списък с а, типовете тествани скенери, разработване на насоки за оперативните аспекти, стимулиране на най-добрите практики за операторите на летища, обучение на персонала и, важно нещо, информация за пътниците. Ние горещо приветстваме приемането на европейските регламенти от е, регулаторния комитет миналата седмица – това е една много голяма стъпка напред. Също така силно насърчаваме производителите на оборудване да засилят своята научна и развойна дейност с оглед да се направят системи за автоматично разпознаване на заплахите, за да, като системите трябва да могат сами да анализират списъците с заплахите и самите оператори да фокусират вниманието си върху области, където е имало открити заплахи. В заключение, преди да стигнем до въпросите и отговорите, искам да подчертая отново следните основни аспекти, които ръководят подхода на ЕК към авиационната сигурност. Необходимо е да постигнем ефективна, реална сигурност в съответствие с очакванията на пътниците – преход към нов модел на сигурността е нужно да се осъществи, като се съчетаят мерките за сигурност и се постига напредък в капацитета на пунктовете за проверка на граждани, граждани на пътуващите. Добре е да се учим от полуките от миналото, и пътниците на ранен етап от приемане на регламентите е, да е, бъдат информирани и да е, вземем тяхното мнение, за да отговорим на техните очаквания. Ние разчитаме на подход базиран на оценка на риска за успеха на тези системи. Нужно е да приложим най-добрите технологии, подобрени научни и развойни дейности, да работим по-интелигентно. Трето, нужно е да разработваме и развиваме технологии а, разумно, като гарантираме, че ценностите на пътниците, обществеността, обществото са в центъра на подхода. Европейските ценности за доверие и лична неприкосновеност не могат да се приемат за даденост, но те влизат в самото сърце на това да бъдеш европеец. Полуките, извлечени от други региони, говорят, че тези ценности трябва да се запазват и не трябва да допускаме да губим подкрепата на обществеността в нашите усилия да осигурим подкрепа на същата тази общественост. Ценностите а, е, трябва да се отчитат и в научната и развонна дейност и разработването на технологии. Е как подкрепя този подход и ще продължи да а, е, се застъпва за правата на пътниците в този контекст. Номер 4 трябва да проведем оценка на, оценки на въздействието преди регулаторни или оперативни промени. Не можем да продължаваме да добавяме нови и нови мерки, ако искаме да гарантираме устойчивост и ефективност. Освен това, бързото приемане на законови актове трябва да бъде качествено. Оценките на въздействието ни дават възможност да набележим база за сравнение за новите идеи, за да се отговори на а, стандартите за сигурност, но и да бъдат изпълними методите. Здравия разум е поставен в приоритетна позиция. Накрая трябва да изградим капацитет чрез регионални партньорства и инициативи, които са насочени към причините, коренящи се в корена на заплахите, да имаме по-добро разбиране за културните различия и да стимулираме споделянето на информация. Ние не живеем на изолиран остров без да, и, и без да ни засягат дейностите на останалите, било то под формата на заплахи или пък законодателство. Авиацията е глобална и регулаторните мерки имат последствия за целия свят. Не само при скрининга на пътници, но и сигурността и проверките. Трябва да подкрепяме регионални инициативи за сътрудничество, които осигуряват по-високо ниво на сигурност. Е как, както казахме, много активно работи в тази насока и с голямо нетърпение очаква по-нататъчно сътрудничество в тази област с Европейската комисия. И така, Позволете да ви благодаря за дадената ни възможност да говорим днес пред вас и искам да предложа по-подробна техническа информация в момент, когато а, дневния ред на, за работата на вашата комисия има а, време да изслуша. Техническите спецификации относно докладите за тестовете, а, ако ни бъдат поискани, ще бъдат представени на затворена сесия, на сесия при затворени врати. Ще се постараем да отговорим на вашите въпроси и се надяваме, че днешната среща поставя началото на един непрестанен диалог за напред. Господин председател, дами и господа, от името на Патрик, Патриша Реверди, Екберци и аз оставаме на ваше разположение за е, бъдещи въпроси, които вие евентуално имате към нас. Благодаря за това встъпление и за направената презентация. Доста желащи са записали да се изкажат и за да спазим времето, ще помоля изказващите се да говорят не повече от 3 минути. Така ще имаме възможност за задаване, за да, време за отговори на зададените въпроси. А, така, 3 минути на оратор, господин Деграндес. Sí, gracias, señor presidente. Gracias. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителите на Европейската конференция за гражданска авиация. Вашето посещение е за мен е много важно. Може би знаете, че последната седмица в парламента имаше реакция на съобщението на комисията под формата на инициативен доклад, в който се спираме а, върху проблема на сигурността в гражданската авиация. Ние се изказахме по темата скенери, също по сканирането на течности и по багажа на пътниците. Също говорихме за различните методи и законодателните инициативи, на парламента трябва да бъдат взети решения и естествено трябва да се съобразиме с техническите възможности. Аз като докладчик на съответния доклад взех предвид вашите проучвания, вашите диагнози по това какво е възможно. Това, което беше е, представено от ЕКАК е по отношение на течностите. бяха взети частични решения по безмитните магазини и тяхната дейност. Ние знаем, че има пречки в отделните държави членки. Не искам да се спирам по-подробно на това. Във всеки случай ние разгледаме, искаме да разгледаме съответните доклади на ЕКК и с възможните технически средства да приложим. Искам да знам дали има съответни технологии, които да са ефективни. И това, което особено ни интересува, за да отворим нова глава по тази тема, е са гаранциите че през април 2013 година ще имаме окончателни системи, с които ще можем да сканираме ръчния багаж и да откриваме и течности и взривове, експлозиви, без да бъде разопакован багажа изважен от а, чантите и куфарите на пътниците. Как може да се различава между неопасни течности и течности, които е, са експлозиви и могат да доведат до катастрофа въздухоплаването. Поздравявам ваш, е, вашия напредък. Системите се перфекционират ежедневно. Но можете ли още сега да кажете, че през 2013 година със сигурност ще бъдат на лице съответните системи? Искаме това да знаем. Парламента каза, че през 2012 година трябва политически да проучим тази тема. Е, как сигурно също трябва да го направи това и по отношение на скенерите. Е, ситуацията е подобна при скенерите. Конференцията за гражданска авиация вече е подготвила съответните системи. Това са различни системи. но искам да кажа, че парламент а, а, каза какви системи желае и какви не желае. Ние не, сме, не се интересуваме от системи, които не са пропорционални на съответния риск. Въпрос е как да бъдат направени а, съответстващи на заплахите системи. В САЩ също има системи, има големи разлики в техническите стратегии в Европа и в САЩ. Има апарати, които сканират цялото тяло, но има и много противници на това моля да се придържате към времето. Господин Алкадра, благодаря господин председател. Аз искам да благодаря за въведението направено от ЕКАК. Заключенията звучат добре. Ние искаме разумно ниво на сигурност, запазване на частната сфера, разумни разходи, едино приложение, но в действителността изглежда другояче. Опитът през последните години показа, че ние всъщност а, тичаме след фактите. Ако нещо стане, тогава реагираме на него. Трябва да помислим за това да запушваме възможни дупки. Това, което ми липсва е обща стратегия за сигурност на европейско ниво – европейско равнище в сътрудничество с партньорите. Аз не знам дали и вие сте на мнението, е, искате само да реагирате на сигнали, които идват от националните експерти по сигурност върху е, поръчки за развитие на технически апарати. Информирате ли националните органи за сигурност за съответната техника и разходите за нея? Радвам се да го чуя, че технологията непрекъснато е съусъвършенствана и преди две години беше казано същото, че през 2010 година, най-късно 2011, ще имаме съответните е, апарати, с които ще можем да откриваме е, течности и експлозиви. И тогава ще имат право пътниците отново да внасят с личния багаж е, напитки. Сега се измества времевия график върху 2013 година. Дали действително до тогава ще имаме съответните апарати? Следния въп, конкретен въпрос имам. Какви са отношенията между ЕКАК и Европейския съюз? комисия има с, а, за регулации с национални експерти. През последната седмица бяха взети решение, респективно проекто решение. Парламента има право на вето, но и вие имате 44 държави членки в ЕКАК. Някои а, са както в Комисията по регулации на равнище Европейски съюз, така и в ЕКА. Как се съчетава тези две функции? Как става обмяната на мнения? Как се контролира изпълнението? Комисията контролира за европейските е, е летища единното прилагане на решенията въпреки че продължаваме да имаме много различия в прилагането в отделните държави членки. Но как изглежда а, това при 44-те държави членки на ЕКАК? Имате ли контрол на място или само теоретично се проверяват документи? Госпожа Фостер. Благодаря. Благодаря на представителите на ЕКАК. Това беше много ценна информация, която ни предоставиха. Тя предизвиква размисъл. Аз ам, преди години следях събитията след 11 септември. Работихме много тясно с ЕКАК по всички тези процедури. Но каква е нашата цел? Ние искаме да има една единствена проверка в Европа, тъй като сега пътниците преминават през контрол за сигурност през страна А, след това отново през страна Б. И докато стигнат до дестинацията си, се чувстват изтощени. Това е, което се случваше през последните 10 години. Бих искала първо да се спра на течностите. Това е по-скоро въпрос към комисията, въпреки че те днес няма да отговарят. Първо беше поставен срок 2011. Повечето от нас считаха, че това няма да е възможно, защото ако видим е, оборудването, с което разполагат летищата, особено малките летища за различните типове проверки А, Б или С, и аз съм против, например, е, въвеждането на оборудване през 2011, преди да е готово всичко. Защото си спомняме преди години какво се случи при липсата на готовност, когато пътниците трябваше да вадят бутилки от чантите си, получаваше се хаос на опашките за проверка. Не зная дали и срока, който сега сме се поставили, 2 април 2013, е реалистичен. Предвид на съществуващото вече оборудване. На вашия вебсайт в ЕКАК има информация за наличното оборудване, но дали летищата знаят а, точно какво оборудване трябва да инсталират? Относно <clears throat> телесните скенери, знаете, че ние проведохме много задълбочени дискусии по въпроса. Отново имахме срещи с представители на, на фирми относно какви са възможностите за оборудване. Събрахме също информация за ефекта върху здравето. Ние не искаме да има а, юнизиращо лъчение. Хората не желаят да преминават а, а, такова лъчение, освен ако ни им се налага в болнични условия. В 2011 оборудването все още не е на лице. Това струва и доста много пари. Сега да се върна към въпроса за телесните скенери. Това, което искаме, е една ефикасна система. Винаги, когато има някакъв инцидент, се, се реагира Имате право да се постави въпроса, но трябва да има изясняване на въпроса колко далече можем да стигнем. Ние в тази комисия е, е, бихме е, искали да се използват телесни скенери, но само като допълнително средство, ако има подходящо оборудване, защото ние искаме да има твърде много изключения. А, какъв ще е смисъла от инсталирането на телесен скенер, ако половината от населението, от хората, които ще преминават, са освободени по някаква причина, защото са деца или пък страдат от някакво заболяване, или пък принадлежат към определена група. Всеки трябва да преминава през скенерите, независимо от възрастта, от медицинското им състояние. Само по такъв начин може да се използват като допълнително средство с телесните скенери. Ако е доброволно преминаването през тях, изобщо какъв е смисъл от подобни разисквания, каквито водим тук? Каква трябва да бъде връзката с Европейската агенция за авиационна безопасност е друг въпрос. Благодаря, господин Рике има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителите на ЕКАК за предоставената информация. Ясно е, че е много трудно да се дефинират обективни стандарти относно сигурността, защото има различни съображения, геополитически и други. Имам три въпроса към представителите на ЕКАК. Първо, приблизително какъв би бил а, процента на а, фалшивите тревоги при използването на скенери за течности. И когато има положителен а, резултат, какво става, дали се евакуират хората от зоната, каква процедура се следва защото ако има някакъв процент на фалшиви тревоги, ако всеки път трябва да се задейства определена процедура, това ще блокира летищата. Второ, различните скенери за сигурност и как те се свързва, съпоставят с металните детектори и Последният въпрос дали е как счита има представа кога ще бъдат извършени тестовете на типа скенери за сигурност, които да се инсталират. И аз искам да благодаря на представителите на ЕКАК няколко въпроса от моя страна. Можете ли да ни кажете точно и да ни обясните кой работи по стандартите? Това сигурно са експертите, но кой още е включен? Тъй като от резултатите следва, че трябва да има ефективна сигурност, която да отговори на очакванията на пътниците. Има съответни консултации – как, е, е, какъв е прехода от теория към практика, към пътниците, към летищата. Вие казвате тип Д означава, че трябва да се избегне отварянето на ръчния багаж. Това изглежда голям проблем за пътниците на летищата. Нали, от края на 2011 година ще се тества и след като премине фазата на тестване и започне да функционира нещата, какво се предвижда? Можете ли да ни кажете нещо? Още нещо. Вие говорите, че различията трябва да бъдат минимизирани. Сигурно има културни различия а, от двете страни на Атлантическия океан, но и в отделните държави членки. Не само говоря за е, телесните скенери, но скенерите за течности. Е, в някои държави трябва да се извадат е, лаптопите от чантите, при други не е нужно. Как, как ще се стигне до това да не се чувстват дискриминирани пътниците и да им се създават ядове? Вие казахте, че това е едно предизвикателство по-добрата комуникация с пътниците. Какво препоръчвате конкретно? В момента цари объркване между пътниците. Много пътници се чувстват дискриминирани на определени летища и това води до чувство на хаос и липса на сигурност. Франкенштайн, тези неща, които бяха казани, не бива да се взимат от моето време. От моя страна благодаря за вашето изложение и за вашите предложения за заседания при закрити врата по техническите въпроси. Четири неща казахте накрая, които ги приветствам. Първо, оценка на въздействието преди прилагането, здрав човешки разум, международните социалните контакти да бъдат взети предвид, както и очакванията на пътниците. Ако така сме действали наистина, мисля, че дискусиите щяха да се провеждат по друг начин. Три конкретни въпроса. Първо, мене не ме интересува толкова ABCD и тези различни типове скенери, как точно функционират или не функционират, тъй като аз А и Б въобще не ги искам, ако знам, че С и Д вече е, са произведени, няма смисъл летищата да а, изразходват средства, след две години да купуват други, които са полезни за пътниците, а именно ако може да се остави течността в а, чантата, в куфара и да се сканира. И така, когато чуя, че Д започва пред 2011 година, т.е. 17 месеца преди април 2013 година, виждате ли реален шанс този скенер тип D до април 2013 да бъде въведен в експлуатация? Втори въпрос. С телесните скенери. След нашето решение за прилагане на програмите за тестване на отделните типове, вие казахте, че информацията в отделните държави членки е на лице, например в Нидерландия. Можете ли да ни кажете нещо по резултатите в Германия? Аз идвам от Хамбург. Не мога много да разкажа, тъй като ако са над 100 пътниците, които трябва да бъдат обработени, те лесните скенери просто не ги включват, защото не могат да се справят. Различни апарати са и накрая ще кажете ли нещо за ефективността и една препоръка за определени типове. Благодаря ви предварително. Господин Кюн, благодаря. Господин председател, Искаме от 98 на около 99% да подобриме сигурността на проверката на пътниците. Колегата Паскал каза, че, че ние а, имаме една специална, един специален проблем, а именно комбинираният превоз на пътници и товари. И товарите трябва да им се обърне специално внимание по отношение на сигурността. Това показваха не само тестовете, които бяха проведени, но и при използването на принципа на сигурният подател, който да, е, да бъде сертифициран. Аз това го виждам обаче като проблемно и как е, как е поела инициативи по отношение на специалното контролиране на товари, не само с хикс лъчи, но за да могат да се установят взривни вещества, с биосенсори също. Аз смятам, че това е много важно, за да се повиши и подобри общата сигурност в въздухоплаването. Благодаря. Благодаря ви и накрая аз самия няколко неща. Първо, много е интересно ми беше да слушам презентацията. Има доста въпроси, които възникват. Някои от изказалите се ги повдигнаха, но нещо, което е много впечатляващо за мен е. Не съм сигурен дали и е как е определил някакви стандарти за откриване на артикули от скенерите. Дали има, така да се каже, библия на стандартите за скенерите. Би ми било интересно да чуя отговора ви на този въпрос. И другото нещо. Във вашата презентация казахте, че бързо приетото законодателство обикновено не е добро. Няма изрично да се противопоставя на това, но в крайна сметка тези държави членки, които приеха бързо законодателство, което понякога не е добро, са самите държави членки. Те реагират според ситуацията, а пък не подценявайте САЩ в умението им да откриват на ново топлата вода не веднъж и два пъти. Е как реално упражнява натиск върху държавите членки просто да действат. А относно САЩ, интересуваме какво е точно сътрудничеството с тях, защото ясно е, че едно от събитията, които доведоха до е, фарса през април беше, че САЩ в най- съвсем последния момент е, се отметнаха и причиниха проблеми. А пък нашия комитет, е, нашата комисия винаги е казвала, че е, трябва да се следи е, сътрудничеството с САЩ и да сме сигурни, че то се придвижва напред САЩ поставят някакви стандарти, но Европа иска да знае какво е равнището на тези стандарти. Тоест, имаме ли някакъв процес на обмен с САЩ, за да вървим в крака, не да се получи това, което стана през април тази година. И последното, което искам да кажа, може би сте го усетили. Нашата комисия има чиста проба недоверие към крайния срок 2013 година, че може да бъде спазен и мисля, че не можете да ни вините за това недоверие. Както казах и в встъпителните си думи, единственото, което искаме да знаем е в технически аспект дали това е възможно. Да или не. Ако е възможно, добре, действаме. Това са нещата, за които бихме искали да чуем вашите отговори. И съвсем последно нещо относно тестването Искам да ви кажа, ясно ми е, че е нужно в лабораторни условия да се прави тестване, обаче ключовото място на тестването трябва да е на място на летищата. И в какъв обем тестване по летищата вие сте правили, в сравнение с лабораторните тестове, защото тестове на място също са важни. Господин Болдин поиска от името на комисия, Европейската комисия да говори. Ще ви дам думата, но само за две минути, за да можем после да чуем отговорите на представителите на ЕКАК. Ще ви спра точно както спрях и другите, ако лишите две минути. Господин Болдин. Благодаря, господин председател. Ще се съглася с вашата стриктност. Накратко. Първо приветствам нашето сътрудничество с ЕКАК по тези въпроси. То е много странно и много полезно. Когато говорим за определените стандарти в Европейския съюз за тестване и сертифициране на европейско равнище, ние работим много близо и тясно с ЕКАК. Това е съвместна работа. Но нашата работа в Европейската комисия е да работим с JRC, за да постигнем най-добрия експертен опит и знания и да надграждаме над постигнатото до сега, както и да постигаме целите на политиката. По 2000, по срока 2013 година ние се опитваме да дадем максимална информация, за да се постигне този срок. Работната ни група ще заседава през септември и ще се консултира с всички заинтересовани страни. Господин председател, имате пълно право, когато говорите за тестването. Тестване и пак тестване извън лабораторията трябва да има, за да избегнем последните проблеми. В средата на 2011 година ще направим един преглед, за да видим дали технологията започва да се оформя вече такава каквато трябва да бъде и да избегнем фиаското от април тази година. Относно казаното от господин Аркантуа, че винаги ние реагираме а, в последствие. Да, такава е, такова е състоянието на нещата. Ние реагираме на деянията на злонамерени хора. Затова сме реактивни, а не проактивни. Но трябва да наблегнем и на превенцията, като разпо... Е, използваме всичките налични знания и полуки и възможности. Относно новите модели за сигурност, ИАТА в Сингапур произведе много интерес, проведе много интересни дискусии по въпроса. Ние споделяме с е, ЕКАК тяхното виждане за важността на сигурността. Надявам се, че не злоупотребих с двете минути, господин председател. Имате още три секунди. Бях посегнал към чупчето да ви спра. Благодаря ви. И така, е как има думата, не знам кой пръв иска да говори, разберете се, ако искате помежду си на зададените въпроси и коментарите. Давам ви 10 минути, така, да имате представа колко време е. Ясно ми е, че е трудно на всичко да отговорите с 10 минути, но все пак, заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък. Бяха поставени много въпроси от различни гледни точки. И аз е, предлагам да започна с отговорите на въпросите на господин Деграндес и на вашите въпроси, господин председател. Те бяха от по-общо характер. След това ще предам штафетата за отговор на конкретните въпроси на моя колега. Най-напред искам да благодаря на вашата комисия и на господин Деграндес в е, частност е, за доклада, който беше изготвен за телесните скенери. Има още много работа, която трябва да се свърши в тази област, но все пак има поставена добра основа по тема, която не е само техническа, но и политическа, е свързана с неприкосновеността на личния живот и е добре, че имаме ясни ориентири. Относно течностите, Първият въпрос е дали имат по-настоящем адекватни системи, нужните технологии, за да може да се спази срока от 2013 година. Някой от вас, господин Фликенштайн, каза, че тип А и Б не ни позволява да направим кой знае какво. Аз съм съгласен с това. Типа А позволява да се проверяват течности по-скоро на проби от тях, да речем от бордо или някаква друга течност. Тип Б е малко по-добър. Това е тест да се проверява всеки един контейнер на течност. Днес пътниците ползват течности, които не са обект на из... проверка, но могат да ги използват в бъдеще, което може да предизвика фалшиви тревоги и прочие. Този е, регламент е, е, се твърди, че може да не гарантира нужното ниво на сигурност, каквото има сега. А сега има гарантиране на сигурността поради това, че се разрешават много малки обеми течности. Ако се откажем от лимитирането на обема, нивото на сигурност няма да бъде същото в бъдеще. Затова се намираме в ситуация, която е малко по-опасна, отколкото преди. Ние се в а, война с Ливия. Преди а, години знаем, че именно Либия взреви а, самолет – затова тези въпроси са актуални. Затова ние не считаме, че трябва сега да намаляваме нивото на бдителност. Тип Д от своя страна ще доведе до съществен напредък по отношение на пътниците, защото те не трябва да си вадят течностите, които принасят, те могат само да пуснат за рентгенова проверка на ръчния си багаж. И по този начин мисля, че може да се подобри това, което всички искаме, да се подобри сигурността и да се улесни пътуването на гражданите. В ЕКАК имаме същата цел, каквато има и комисията на парламента, да позволим на безмитните магазини на летищата да функционират нормално, но разбира се при спазване на мерките за сигурност. Със срока 2013 година няма никакво съмнение, че този срок може да се спази. Разбира се, не мога да дам на ЕСЕАКа ролята, която не му е отредена. Тоест, от наша страна ние ще направим всичко по силите ни, за да накараме производителите да произведат тези машини възможно най-бързо. Можем да направим бързо тестовете, както в лабораторни условия, както и в последствия на летищата. Ние работим с оборудването, което получаваме. И както каза господин Рике, ние работим с контекста <clears throat> за заплахи към момента. И трябва да се адаптираме към конкретната ситуация. Бяха поставени много въпроси за връзките с САЩ. Имаме такива връзки в рамките на ЕКАК всяка година. Всъщност провеждаме две срещи с американските ни колеги. Те не са само представители на федералните агенции, но и на Държавният департамент, силите за сигурност, т.е. всички заинтересовани страни участват, тези, които са ангажирани в свет авиационната безопасност и борбата срещу тероризма, както и опазването на околната среда. И ние провеждаме в тези рамки сътрудничество. Разбира се, всяка група, въпреки че се стараем да се координираме, си действа самостоятелно. И както беше ясно казано от нашия президент, правителството реагира според събитията не можем да виним правителството, че понякога реагира твърде прибързано, но какво бихме казали обаче, ако не сме си извлекли полуки от опит за атентат и се случи друг подобен. Има сериозна трудност за правителството да взема решения в ситуация, когато нещата не са ясни а, и може действително вероятността да се случи отново нещо е много а, ниска. Има хора, които не представляват никакъв проблем, а, но ако пък случайно а, се случи същото последствие, това би било катастрофално. Считам, че има голяма последователност. А, на държавите, които участват в ЕКАК и много от тези правителства споделят общи позиции. Беше поставен също въпрос за това как работи ЕКАК в рамките на 44 държави. Голяма част от тях са членки на Европейския съюз, но ние сме по-голяма организация. Директивата, която определя дейността на ЕКАК, е прията от всички държави членки. Ние не можем да приемаме регламенти. Общностните правила се прилагат от държавите членки ние се стремим към координация. Колкото по-широка е тази координация, толкова по-добре. Знаете, че самолетите летят бързо и на дълги разстояния, затова трябва да се обхване голям географски район. Ние искаме да насърчим в рамките на 44-те държави спазването на правила, които в голяма степен идват от Европейския съюз, но също да се извличаме полки от опита на останалите страни от групата на 44-те държави, които членуват в ЕКАК, но ние нямаме законодателни или регламентиращи функции и не и по отношение на Европейския съюз, разбира се. Относно телесните скенери, ние чухме много ясно посланието, че трябва да се избягва юнизиращо лъчение. Избрани са различни системи, които не водят до такова юнизиращо лъчение. И трябва да се използват два различни типа системи за различните видове скенери. И проучванията, които са извършени, показват, че няма вреден ефект, но разбира се, би било разумно да се следва вашата препоръка без колебания що се отнася до а, телесни скенери с а, ионизиращо лъчение. Телесните скенери са истински напредък много по-добре, ако се използват автоматично, разбира се, без да се засяга неприкосновеността на личния живот. За сега тестовете, които се провеждат, ни дават задоволителни резултати в това отношение. бихте ли могли да приключите? Да, това е последното, което искам да кажа. Телесният скенер е по-малко ефикасен, когато се задейства автоматично, без оператор. Разбира се, прави се автоматичен на, на преценка на кадрите, които се а, заснимат и не считам, че можем да продължим а, с а, а, такава ситуация. Не можах да отговоря на всички а, въпроси, но мисля, че беше добър компромис предвид а, на времето, с което разполагаме от госпожа Фостер по процедурен въпрос. Благодаря. Знам, че министрите на Унгария са тук. Едно нещо, което искам да кажа, защото много усилен дебат имахме за радиацията от скенерите. Сигурно имате мнение. Ние също имаме някакво мнение. Ние по принцип не сме съгласни с а, това, което казват от медицинските среди, че нямат ефект никакъв казвате, че някои скенери заемат прекалено много място. Добре, ако използваме телесния скенер, технологията е такава, такава ли е, че да няма никакви въпроси за евентуални последствия за здравето? Ако е така и не се налага никого да освобождаваме от минаването през този скенер, ще е по-добре. Иначе ще трябва едва ли не половината население да бъде освободено от скенера заради радиацията му. Така че моля да кажете вашето мнение по въпроса. Аз също искам да кажа, ние искаме една система, която да е добра за Европа, но същевременно да сме сигурни, че има единност в цяла Европа. Значи на някои летища трябва човек да си събува обувките, а пък на други не. Просто трябва ни някаква единност. Благодаря на господин Галияни и неговите колеги, че дойдоха днес тук. Благодаря ви за изнесената презентация. Силно се надявам, че ще можем да приемем вашето предложение за постоянен диалог между вас и нашата комисия. Това би било полезно за всички и за нас, надявам се и за вас. Ние високо ценим а, а, това, което казахте, че понякога ще трябва да работим и при закрити врата, когато става въпрос за аспекти на сигурността. За нас това няма да е проблем. Много благодаря, че дойдохте днес при нас и а, изнесохте презентацията. Благодаря ви искрено. Merci, monsieur le président. Thank you. Благодаря, господин председател. Сега моля да преминем направо към обмен на мнение с господин Волнер, министър, министър на транспорта на Унгария. На тази длъжност а, включително и през 6 месеца на унгарското председателство. Господин министр, искрено се извинявам за малкото закъснение за разговора с вас. Сега вече можем да започнем дискусията. Бих искал да ви помоля да говорите 15 минути, за да можем след това да дадем думата на депутатите за въпроси. Имате думата, заповядайте. Благодаря ви много, господин председател, уважаеми депутати, дами и господа. За Унгария беше историческо събитие да бъде ротационен председател на Европейския съвет, на Европейския съюз за пръв път. Ние очаквахме това и участвахме в е, изготвянето на програмата в областта на транспорта на триото Белгия, Испания Унгария. По отношение на транспортната политика в програмата на нашето председателство насочихме вниманието си върху силна, конкурентоспособна Европа с съвременна транспортна система, Опитахме се да постигнем целите на нашето председателство в приятелска среда в отношенията ни с Европейския парламент. Триото председателство изготви амбициозна програма в сферата на транспорта. Ние успешно реализирахме почти всички заложени цели. Обеден съм, че нямаше да можем да успеем без подкрепата на европейските институции и най-вече без подкрепата на Европейският парламент. Ето защо бих е, искал да изразя моята признателност към Европейския парламент за конструктивния му подход е, и за подкрепата при воденето на преговори. Съвместните ни усилия позволиха Европейският съюз да отговори адекватно на предизвикателствата в транспортната политика, като по този начин допринесе за укрепването на европейската економика, засили Европейския съюз като цяло и насърчи повишаването на благосостоянието на европейските граждани. Дами и господа, позволете ми накратко да се спра на резултатите от унгарското председателство в сферата на транспортната политика. ние се поставихме две основни цели – устойчивост и интеграция и сигурност и безопасност. Що се отнася до сигурността и безопасността и до интеграцията, позволете ми да се спра първо на прегледа на трансевропейските транспортни мрежи – неформалната министерска среща на 7 и 8 февруари в Гюделю беше едно от основните ни събития в сферата на транспорта. На тази среща се фокусирахме на бъдещите тенденции в трансевропейските транспортни мрежи, в частност планирането на мрежите и методите на финансирането им. В резултат на тази среща очакванията на държавите членки по отношение на проекто регламента на комисията, намериха място в заключенията на председателството, допълнен от съвместното съобщение за печата на Унгарското председателство и Европейската комисия. В резултат на тази неформална среща комисията проведе неформални консултации с държавите членки за общите и за основните мрежи, заедно с, предложения, с заключенията послужиха за основа за изготвянето на законодателен акт, свързан с трансевропейските транспортни мрежи през септември. Бялата книга в сферата на транспорта беше друга важна тема от а, хоризонтален характер. Ние проведохме задълбочени дебати в съвета, по бялата книга, както и в различните формирования на съвета, а, което подготвиха почвата за вземането на решения. Проведохме основен дебат по въпроса и излязохме с а, резюме на резултатите. Държавите членки приветстваха пътната карта на комисията, въпреки че не одобриха всички елементи на европейската политика в сферата на транспорта. Държавите членки подчертаха приоритетно насърчаването на научните изследвания в сферата на транспорта, ефективните връзки между транспортните мрежи, завършването на единното европейско транспортно пространство, разработването на нови механизми за финансиране и на добри схеми с оглед поддържането на европейската инфраструктура, лансирането на нови планове за действия за пътна безопасност на държавите членки, както и въвеждането на интелигентни транспортни системи заедно с писмените предложения на държавите членки. Резюмето на председателството дава на Европейската комисия една ясна картина за позициите на държавите членки и за формулирането на конкретни инициативи. По отношение на прегледа на директивата за евровинетката беше постигнато малко квалифицирано мнозинство по време на Белгийското председателство, ние проведохме задълбочени разговори, за да се постигне балансирана позиция на институциите на второ четене. Председателството постигна своята цел, преговорите по директиви, които се бавеха от 2008, работата по тях приключи, беше постигнато съгласие на второ четене. Европейският парламент прием на 7 юни 2011 директивата, този законодателен акт е първа стъпка към въвеждането на принципа на замърсителят плаща по отношение на шосейния транспорт. Бих искал да благодаря господин Алкадрауи, който беше докладчик по този въпрос в Европейския парламент, да благодаря и на господин Брайан Симпсън, председател, който беше докладчик в Сянка. Искам да благодаря също и на Европейският парламент като цяло за конструктивния принос, който допринесе за постигането на балансиран компромис, приемлив и за двата законодателни органа, независимо от слабото мнозинство, което беше постигнато в съвета. Основен ни е приоритет беше постигнат на 16 юни по време на заседанието на съвета, когато държавите членки приеха общия подход за директивата за единното европейско железопътно пространство за актуализиране на регламента и за извършване на преглед на така наречения първи железопътен пакет. Ние проведохме доста заседания в съответствие с започнатото през октомври 2010 от Белгийското председателство. Беше изразена резерва относно някои от аспектите на това предложение. В резултат на упорита работа ние успяхме да изготвим един балансиран компромис на група държави членки, които имаха противоречиви виждания по въпроса. Аз вярвам, че този компромис ще даде на бъдещите председателства повече възможности за маневриране, аз вярвам и се надявам, че в бъдеще ще можем да постигнем компромис, който да е приемлив както за парламента, така и за съвета. Ключов приоритет за унгарското председателство бе да насърчи развитието на вътрешния воден транспорт и да изтъкне предимствата му. Ние проведохме среща на високо равнище на 7 април 2011 в Естаго за интегрирането на вътрешния воден транспорт в економиката, както и за бъдещето и финансирането на програмата на ЯДЕС. На базата на резултатите от тази конференция на 16 юни бяха прияти заключения на съвета. В този документ държавите членки дават ясни насоки на комисията за продължаване на действието на програмата. Що се отнася до устойчивостта интеграцията. Искам да подчертая стъпките предприяти от, европейск... от председателството за единното европейско НП. На 3 и 4 март 2011 в Будапешта проведохме конференция. Основните теми бяха прилагането на единното европейско небе, състоянието в изграждането на функционални въздушни блокове, оперативната съвместимост между СЕСАР и останалите системи Next Gen, както и паневропейското измерение на единото европейско небе. Участниците в конференцията приеха хартата от Будапешта, която очертава бъдещите краткосрочни и дългосрочни стъпки, които следва да се предприемат. На последно място и не по значение, една от най-важните задачи пред нас беше от, свързана с оценка на две програми, сателитни програми Егнос и Галилео, както и да видим какви са бъдещите а, основни приоритети. В резултат на преговорите, съвета по транспорта можа да приеме заключение на съвета на заседанието си през месец март едва два месеца след публикуването на съобщението на Европейската комисия. В своите заключения съветът единодушно потвърди своя ангажимент към тези програми и даде насоки на Европейската комисия за изготвянето на проекто законодателен акт, свързан с оперирането и финансирането им след 2013 година. Що се отнася до междуинституционалните преговори по проекто решението за достъпа до обществените регулирана услуга на Галилео, тези преговори по време на унгарското председателство приключиха успешно на първо четене. Що се отнася до сигурността и безопасността, Бих искал най-напред да спомена преговорите за проекто директива за улесняване на трансграничния обмен на информация за пътно-транспортни нарушения. Преговорите се бавят от 2008 година. Тази директива засяга живота на много граждани и приемането им може да допринесе за съществен напредък в осигуряване на по-добра безопасност по пътищата. След интензивни заседания на тристранна основа успяхме да приключим междуинституционалните преговори на второ четене по време на унгарското председателство. Европейският парламент прие а, този законодателен акт а, на 6 юли на пленарната си сесия. Съветът и Европейският парламент а, действаха по един отговорен начин и тяхното решение показа, че когато си сътрудничим в интерес на европейските граждани, сме в състояние да постигнем съществени резултати. Благодаря особено на докладчика на парламента госпожа Аяла Сендер за нейния конструктивен, гъвкав подход по време на преговорите. Други досиета в сферата на сигурността и безопасността са свързани с морския транспорт. Унгарското председателство разчиташе на помощта на своите а, своя партньор в триото председателства Белгия, която има много по-богат опит в тази област. Министерския дебат по промените в сегашния регламент за Европейската агенция за морска безопасност се е проведе на заседанието на съвета по транспорта през март. На тази основа ние успяхме да разрешим оставащите въпроси и съветът прие един общ подход към предложението на заседанието си на 16 юни 2011 година. Освен това, успяхме да постигнем съгласие по текста на решението за присъединяването на Европейския съюз към протокола от, към Атинската конвенция, свързана с превоза на пътници и техния личен багаж по море. Относно сигурността и безопасността във въздухоплаването, искам да спомена още едно досие, където беше постигнато съгласие по време на унгарското председателство на 21 март беше прието решение с подпис, беше прията меморандум за сътрудничество между Европейския съюз и ИКАО. На тази основа беше подписан през май 2011 рамкова програма за авиационна безопасност. Когато говорим за въздушния транспорт и безопасността му, бих искал да спомена вулкана Гримсвьорстен от 21 май 2011 година, след обявяването на зона забранена за полети в Исландия, обсъдих нужните стъпки, които трябва да се предприемат с заместник председателя Калас по телефона. Ние отчетохме е, резултатите от е, реакцията ни при събитията от миналата година. Този път държавите членки добре е, се справиха с ситуацията. Искам сега накратко да се спре на други въпроси, свързани с международния транспорт, неща, които не съм споменал до момента, но които бяха договорени под наше председателство. Беше взето решение за присъединяването на Европейския съюз към конвенцията КОТИ, в която се отнася до международния железопътен превоз, както и за подписването на споразумение между Европейския съюз и ОТИВ. Това е междуправителствената организация за международен железопътен транспорт. Подписването стана на извънредно заседание в края на юни в Женева на ОТИВ. Международните отношения бяха също важен приоритет на Европейското председателство. Направихме следното. Започнахме преговори с Молдова за цялостено споразумение за въздухоплаването. Започнахме преговори и за евентуално включване на каботажните права в авиационното споразумение между Европейския съюз и Швейцария от 2008 година. Цялостно авиационно споразумение бе подписано между Европейския съюз и Бразилия. Исландия и Норвегия се присъединиха към цялостното споразумение между Европейския съюз и САЩ, изменено с протокол. Унгарското председателство също постигна значителен успех в международното сътрудничество, свързано с, с сателитната навигация комисията получи мандат да сключи споразумение за сътрудничество и да започне преговори с Бразилия и Чили. Ние поискахме одобрението на Европейския парламент за споразумение за сътрудничество за сателитна навигация между Европейския съюз и държавите членки и Кралство Норвегия. Сключихме и допълнителни споразумения за насърчаване и използване на навигационни системи Галилео и GPS и свързаните с тях приложения. На базата на тези постижения с е, удоволствие съобщавам, че унгарското председателство изпълни всички поети ангажименти в сферата на транспорта. В е, края на изложението ми позволете ми накратко да се спра на стратегията за Дунавския регион на 24 юни тази година бяха прияти заключения на съвета по тази стратегия. Това е втората макротериториална стратегия в Европейския съюз, целяща да хармонизира трансграничните стратегии на 14 крайбрежни държави. 8 от тези държави принадлежат към Европейския съюз, останалите са извън него. Стратегията допринасят за развитие, създаване на работни места, за подобряване на условията на живот в поречието на Дунава, примахване на регионалните разлики чрез реализирането на съвместни проекти от партньори. Тази стратегия има два аспекта, свързани с транспорта. Първият е развитието на мобилността чрез инвестиране в инфраструктура, особено транспортните връзки север-юг и на второ място насърчаване на развитието на вътрешния речен транспорт. Дами и господа, бих искал отново да подчертая, че тези резултати – можаха да бъдат постигнати само с тясното сътрудничество с държавите членки, с Европейската комисия и Европейския парламент. Искам да ви благодаря за подкрепата, която оказахте на, европейско... на унгарското председателство за успешното реализиране на програмата му сферата на транспорта. Надявам се, че нашата дейност показа решимостта на Унгария за една по- добра, по-устойчива транспортна политика на Европейския съюз. Надявам се също, че с нашия труд ние допринесохме за създаването на европейска транспортна политика, която допринася за по-силен, по-единен, конкурентоспособен и по-социален Европейски съюз, който може да отговори на предизвикателствата. Благодаря ви за вниманието. Очаквам вашите бележки и въпроси. You, Благодаря ви, господин министър, за този доклад за унгарското председател господин Грош, госпожа Ери Сенден и още един колега. Има ли други желаящи да взема думата? Ако не, господин Грош. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря от името на моята политическа група. Вашето председателство беше много активно. Не беше председателство, което слагаше на страна проблемите, а ги решаваше. Вие имахте седем е, няколко важни приоритета, постигнахте голямата част от тях. Беше важно, че вие взехте отношение не само по важните досиета, като евровинетките и по трансграничната размяна. Вие активизирахте съвета да вземе решение по тези теми, по ФАПС беше една важна конференция, която беше през март. Нашия координатор се радва а, ще на това, че вие като държава поставихте един знак и на 5 май подписахте държавния договор с 7 партньорски държави за централното европейско въздухоплаване и въздушно пространство. Това беше едно много добро постижение – Мисля, че след като председателството даде добър пример, това убеждава и другите. За всичко това ви благодаря най-сърдечно. Разбира се, това, че не сме доволни с всички резултати на работата на съвета, го знаете. Е, трябва да правите разбиране към това. Нашата комисия, нашия докладчик Е, имаха две важни досиета, а именно евровинетките и трансграничната размяна. И това, те бяха запъсвани с голяма гъвкавост и за бъдеще от съвета очакваме по-европейско мислене. Нашето чувство е, че националните рефлексни и в транспорта не е, не водят успех. Искам е, три неща да подчертая. От една страна, имахме дискусия сега за сканирането на човешките тела Политищата, политищата Летищата днес казват, че трябва да сме готови за 2013 година. Ние в парламента не искаме да преживеем това, което преживяхме тази година, а именно краткосрочна реакция на много е, държави, които се отказаха от това, което обещаха и подписаха. Как преценявате обстановката, как виждате бъдещето в тази сфера и сътрудничеството между институциите? Тъй като това, което накара комисията да се откаже едностранно от това решение, беше добър пример. И втория въпрос е, вие проведохте интересни разговори по трансевропейските мрежи. Бъдещето на това досие е, трябва да доведе до намаляване на проектите в държавите членки, тъй като ние можем да действаме по-убедително. Как оценявате това? И накрая, не съм съгласен с вас по това, място по това предложение на съвета по железопътния транспорт. Това не е европейска концепция. За редица региони това е потвърждение на националните е, схващания. По време на вашето председателство в някои държави членки е, мисленето спираше до границата. Въпреки, че железопътният транспорт има бъдеще, и ако се премахнат пречките по границите, особено ще има още по-добро бъдеще, железопътният транспорт трябва да бъде пълен, пълноценен партньор. Имате ли чувството, че парламентът е в състояние да направи повече в областта на железопътния транспорт от направеното до сега. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Нелсен. Най-напред се извинявам от името на господин Ел Кадри. Наложи му се да напусне днешното заседание, защото има оговорена среща и не можа да остане, но ме помоли да коментирам по напредъка, постигнат от унгарското председателство. Идеята на, за тройка председателства е нещо много ценно, то тази идея до сега е имала, давала много добри ефекти. не е задължително едно председателство да приключи е, досиета, които е започнало и когато имаме е, тази форма на тройка председателства, нещата се правят с приемственост, е, така че могат и доста комплексни е, законодателни актове да минат по своята процедура, макар и са по тълго вие сте нов член на Европейския съюз, но се справихте успешно с доста трудните въпроси по време на вашето председателство. Има неща, които разбира се ще бъдат поети и продължени от другите председателства. Някои от по-сложните неща, с които се занимавате, доведоха до ценни резултати. Един такъв пример е евровинетката, Както се каза, и в парламента този въпрос е предмет на обсъждане вече доста време. Така че господин Елка Друи смята, че този въпрос е съществен, той силно държи на него. Мисля, че вече сме направили така, че принципа замърсителя плаща да започне да се прилага и в транспортния сектор – по-нататък имаме установени условия как да се борави с прихода от евровинетките по един прозрачен начин и интернализирането на външните разходи всъщност се отчита и в бюджетите. Това е много важен принос в тази област. Нещо също полезно е това, че можем да водим международни обсъждания върху инвестирането в транспортния сектор. В някои държави такива инвестиции не се правят, но благодарение на инициативите това може да се промени. Хубавото е, че имаме една добра европейска мрежа и заложен на цифра 15% за реинвестиране в мрежата. Обръща се внимание и на планинските райони, на различните видове превозни средства. Признава се необходимостта за обновяване на автомобилния парк до 2015 година – вие сте е, успяли в, в рамките на вашето председателство да създадете добра база за предстоящите промени. Е, поздравяваме ви за свършихте, включително по отношение на кризата. Дебата, който сте имали по финансирането на тези мрежи, ще даде плодове в бъдеще и ние гледаме положително на развитието на нещата във връзка с трансевропейската транспортна мрежа. Общата финансова рамка предизвика разнообразни реакции и в моята страна, и на други места. И за бъдеще, може би, нещата няма да са чак толкова лесни и гладки, но вие като председателство ни помогнахте да заложим а, добра, добър път за бъдещите решения в Европейския съвет. Поздравете да поздравя вашето председателство и за работата му по е, вътрешните водни пътища и развитието постигнато в този аспект. Това е голям принос, открива нови перспективи за нас в, е, за в бъдеще. Както каза господин Елкадруи, няма възможност да присъства в момента, но той би също би поздравил а, е, за постигнатото и това, което сте направили, за да може да се използват по-ефективно вътрешните водни пътища. Няма да отнемам още много време, само ще засегна въпроса за глобите и магистралните такси. Този въпрос беше предмет на работа по време на Белгийското председателство, макар и да остана извън работата на комисията по транспорта. Това е един важен въпрос, който Комисията по транспорт трябва да разглежда, за да можем да направим така, че да имаме паневропейски подход към транспорта. Отново ви поздравявам. Белгийското председателство всъщност изготви един пакет, но не можа да го доведе до крайно приемане. Мисля, че това, което виждаме в момента е как една сложна система бива подобрена, именно чрез вашите предложения в областта на защитата на данните и много други аспекти. Вие работите по този въпрос на високо технологическо ниво, много дипломатично същевременно работите и този пакет се приближи вече към момента, когато ще бъде прият. Вие се отнесохте с разбиране и към въпросите, задавани от депутатите от Европейския парламент във връзка с повишаване защитата на данните, достъпа до данните и как те могат да бъдат контролирани от съответните органи. Ясно е, че те няма да се използват за някакви цели, които не са предвидени. Те се пазят с една единствена цел – тези данни. Спомена се тук и въпроса за приемането на информация и даването на уведомления. Вие е, работихте по една система, свързвайки се с организации, представляващи жертвите на е, пътни инциденти. Искам да кажа, че това, което се постигна е едно споразумение и се надяваме да имаме консенсус и по сравнителните таблици, нещо, което е важно. Все още остават някои дебати, които трябва да се проведат между съвета и парламента, но смятаме, че постигнатия напредък от вашето председателство е нещо много положително вие имахте много добри отношения и с Европейския парламент и съвсем честно смятам, че вашето председателство отбеляза напредък. Преди да приключа, искам да отбележа, че е хубаво, може би, след днешното заседание да отпразнуваме скромно успехите на, това председател... на унгарското председателство. Господин Коза. Благодаря. Смятах да говоря дълго, но хората, които се изказаха преди мен, задаха, зададоха точно тези въпроси, които аз исках. Остана само един въпрос. Но преди да го задам, искам да поздравя унгарското председателство. Аз наблюдавах напредъка, който се постига, работата, която се върши. Съвсем искрено мога да кажа, че това е единодушно становище в областта на транспортната политика. Унгарското председателство постигна успех и всички свои цели. Има обаче един въпрос, който все още е отворен за мен. Правата на пътниците. Какво е постигнато в тази насока пътни, правата на пътниците в транспорта. Благодаря и накрая аз самият да кажа още веднъж виждането, което изложиха някои от нашите депутати днес по повод на унгарското председателство. Смятам, че то наистина постигна много Определено има постижение в две е, много големи досиета, но добре се справи с работата и в други области и мисля, че заслушава поздравления за това, че започна и други програми, продължи изпълнението на програми, спомена се тук е, Дунавския регион и неговото развитие ние някакси се чувстваме много привързани към Дунавския регион, може би, защото госпожа Тика непрекъснато ни напомня за него. А, но, а, сериозно казано, в Дунавския регион има много неизползвани възможности и той предлага голям потенциал. Аз лично искам да благодаря много на унгарското председателство за постигнатото в областта на транспорта и лично на вас, господин министр, както и на вашия екип и на постоянното представителство на Унгария, тъй като те също работиха много усилено за да може вашето председателство да съжене успехи. Все още имаме някои проблеми, както казаха и колегите, три неща. Първо институт, в институционален план, съпоставителните таблици. Така че не можем да ви обвиним, че нищо не сте направили по въпроса, просто защото става въпрос за едни по-мощни богове от нас, както има една такава фраза. Относно сигурността то това досие за момент е блокирано в съвета, но днес след обед ще разговаряме и с полския министр по този въпрос. И третото нещо е общото отношение на съвета към европейското транспортно пространство. Успеха на вашето председателство според нас се изразява в това, че вие постигнахте неща по въпроси, за които според нас взаимоотношенията между съвета, министрите и този парламент са в най-лошата си форма от много години насам. Това обаче не е критика към унгарското председателство. На практика ви поздравлявам, че вие успяхте да постигнете нещо в тази насока, когато, честно казано, доверието между нашата комисия и съвета на министрите реално изчезна. това се засили, то, то, тази липса на доверие се засили и с провала през април по повод на ситуацията с сигурността при полетите и течностите и другите артикули. Бихме искали да ви помолим така да бъдете един носител на нашето послание, когато се върнете сред министрите, а, просто да споделите колко хубаво работим ние а, и вие, как добре работите с парламента и всичко правим, за да може за всички видове транспорт да има някакво подобрение, включително и трансграничния транспорт и национално равнище. Изобщо всичко това в светлината на европейския идеал, който все още не е постигнат. На неформалната среща на съвета в Будапешта обсъждахме трансевропейските мрежи и как всяка държава членка има силно желание да постави е, на приоритетна позиция трансевропейската мрежа, ако нейната собствена мрежа е, получи подкрепа за доразвитие. Все пак трябва да отбележим, че вашето председателство работи много добре и се стремеше да подобри взаимоотношенията между съвета на министрите и парламента. Според, нас, според мен тези взаимоотношения и в момента продължават да бъдат проблем. Но като цяло мога да кажа, че вашето председателство според мен е едно от най-успешните председателство. Разбира се, вие поехте нещата от Белгийското председателство, което също беше много добро. И така, първия ми въпрос към вашия колега от Полша след обяд ще бъде дали той е съгласен да а, осъществи едно трето успешно председателство в последователен ред. И така, а, без да губим повече време, ще ви дам думата да отговорите на въпросите. Köszönöm szépen, elnök úr. Благодаря, господин председател. Бих искал да започна с директивата за евровинетката. Знам, че в края на миналата година Белгийското председателство приключи работата по това досие в съвета и то можа да бъде внесено в парламента. Получихме нужното мнозинство в съвета. Имахме известни проблеми и аз ги споменах през януари, когато проведох среща в парламента. Ние разчитахме на вашата гъвкавост и помощ, защото нямаше много възможности за маневриране в съвета. Така че това беше успешно. Европе... Нашето председателство беше добър посредник, но се нуждаехме от подкрепата на Европейския парламент, защото съветът нямаше да приеме компромисните ни предложения и нямаше да постигнем този успех, който постигнахме. През последните две седмици имаше дори няколко министри, на които трябваше да се обадя по телефона, за да обсъде някои от оставащите въпроси, за да се запази това малко мнозинство, което имахме и да внесем в парламента нашето предложение. Успяхме да приключим в крайна сметка работата по това досие. Ние не постигнахме значителен напредък, не сме направили някаква гигантска стъпка напред, що се относи до принципа на замърсителят плаща за финансирането, както и за трансевропейските мрежи. Що се отнася до сигурността и безопасността на летищата. Да, има краен срок, април 2013 година. Все още не е постигнато съгласие по въпроса. Европейската комисия се намира в затруднено положение. Не само ние сме в такова положение. Нека да видим а, САЩ и тяхната позиция, да разгледаме международния а, аспект, върху който нямаме контрол. Следва да имаме предвид и международната конъюнктура. Авиационната безопасност е виш приоритет и ние никога не трябва да действаме прибързано, за да не се стигне до безконтролна ситуация, която да не ни позволи да гарантираме достатъчна степен на сигурност. Що се отнася до финансирането, в Гюдело се проведе заседание на съвета, въпросът беше включен в дневния ред – И считам, че е на път да се постигне споразумение по компромис. Средствата в фонда за трансевропейските транспортни мрежи да бъде увеличен. Но има и други държави членки, които искат структурно финансиране, но същевременно искат да имат достъп и до финансиране за трансевропейските мрежи. Относно изграждането на инфраструктура, вашите забележки са основателни. Ние можахме, не можахме да постигнем напредък, пробив поради финансовата криза. Има някои нови развития тази криза все още не е зад гърба ни. Затова трябва да приемем, че първостепен на наша грижа е економическата стабилност, но въпреки това не бива да се отказваме от тези цели. За железопътния пакет. Ако се върна към историята на този пакет, на изминалите 10 години господин Грош, действително не е възможно да се постигнат големи неща за кратко време, но ние успяхме да постигнем съществен напредък, което е достатъчно. Същото се отнася и за евровинетката. Мисля, че Белгийското председателство се беше свършило своята част от работата, имаше ограничени възможности за маневриране. Сега имаме повече възможности за маневриране. Изглежда това се отнася и за следващото полско председателство, така че аз съм оптимист за бъдещето. За държавите членки, те, разбира се, се опитват да представляват собствените си интереси и е трудно да сложат на по-висок кул в приоритетите да си европейските интереси, но е хубаво да отстъпим малко и да бъдем търпеливи с поглед върху сроковете. За използването на средства, които се събират чрез системата Евровинетка, тук беше постигнат компромис. Държавите членки все още разполагат с доста възможности за маневриране по прилагането и използването на събраните средства. Транспортната инфраструктура винаги има нужда от повече средства. Има заделени а, суми. И парламентът може да е доволен, че по този начин, а, чрез заделените средства, се постигат а, поставените от него цели. Относно Дунавската стратегия, надявам се, че продължаването на програмата на ЕДЕС ще последва след 2013 и това ще включи и речния транспорт. Това е екологичен транспорт, той е, подчертан в Бялата книга и чрез него ще можем да постигнем екологичните ни цели. Относно трансграничните пътно-транспортни нарушения. Това е въпрос, който има доста аспекти, свързан с непрекосновеността на личния живот, защитата на данните, сътрудничеството между полицейските органи и прочие. Ние трябва да гледаме на всички тези аспекти в тяхното единство. И ако ги разгледаме в такава цялост, можем да твърдим, че сме постигнали добър компромис. Бяха споменати и таблиците а, за а, сравнение. Следващото трио, ако погледнете тяхната програма, виждате, че те имат планове да работят по въпроса и се надявам да бъде постигнат успех в бъдеще. За правата на пътниците беше ми поставен въпрос за текущото състояние на преговорите по този проблем. Европейската комисия излезе със съобщение за изплащането на обещатение за щита на пострадалите беше разгледан това предложение в работната група на съвета. Държавите членки проведоха разисквания по въпроса, възоснова на които можем да кажем, че съвета трябва да излезе с заключение, да се предложи законодателен акт и очакваме предложение в този смисъл през 2012 година. Надявам се да не съм изпуснал никой въпрос. Не, не сте. Господин министър, искам да ви благодаря отново за на вас, на вашите сътрудници, на вашето постоянно представителство. Ние сега очакваме да работим добре и с полското председателство. Въпреки това се надяваме, че ще продължим нашите отношения които бяха изградени по време на вашето председателство. Искам да ви благодаря. Очакваме да продължим да работим съвместно с вас и в бъдеще. Okay, colleagues, it just leaves. И така, колеги, не ми остава друго, освен накратко да кажа, че това приключваме сутрешното заседание и ще продължим в 15 часа, когато ще разговаряме с полския министр на транспорта, а след това с полския министр на туризма. Имате ли нещо да кажете? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Само да припомня на всички присъстващи, че пред залата е организиран коктейл и те са добре дошли. Благодаря на секретарията на комисията, благодаря и на представителите на председателството и всички, които ни помогнаха да приключим работата си по сигурността. И така заповядайте на коктейла пред залата. Благодаря за трансграничната работа от АНИТ и Унгарското председателство. Продължаваме в 15 часа. Моля координаторите и секретарията да се опитат да, на, да накарат депутатите да влязат в залата достатъчно на време за срещата с полското председателство.